Колеги, започваме заседанието. Проекта за дневен ред. Господин Маринеско, господин Крамер, започваме. Така, трябва да приемем дневния ред. Той приема се, ако няма възражения. Протоколите от заседанията на 10 и 29 януари са ви раздадени, ще се считат за прияти, ако няма възражения. Председателката тази сутрин няма а, съобщения. Можете да се радвате. И за мен е чест, че до мен е Министърът на туризма на Румъния. Добре дошъл, господин министър, в нашата комисия. От 1 януари е, Румъния пое председателството на съвета с много амбиции за бъдещето на Съюза, по-конкретно в областта на туризма и както е уточнено в програмата на председателството, туризмът е стратегически приоритет е, и той трябва да стане по-видим в дневния ред на Европейския съюз. Трябва да се обърне особено внимание на предприемането на мерки за интегрирането на сектора в по-широката гама политики на Съюзма. Целта е туризма да стане устойчив и да се характеризира с отговорност – а, също така услугите да са от високо качество, да осигуряват конкурентни предимства за предприятията, особено за малките и средни предприятия, както и да осигуряват осезаеми предимства за европейските потребители. Господин министр, мога да ви уверя, че Европейския парламент е винаги в предните редици на европейската политика на туризма като си е поставил за цел да се осигури подкрепа за все по-голям бюджет, за устойчив бюджет в следващата многодишна финансова рамка 2021-2027 година, тъй като туризмът е много важен двигател на европейската економика. Следователно имаме общи интереси и цели. Можете да разчитате на нашето съдействие, нашата подкрепа. Господин министър, за да постигнем тези цели, е, давам, желая успех на вашето председателство. Давам ви думата за около 10 минути. След това координаторите на групите и другите членове на комисията ще вземат думата и ще ви зададат няколко въпроси. Заповядайте, господин министър. Благодаря, Госпожо председател, най-напред искам да ви уверя в първата си подкрепа. Общата ни цел е да развиваме туризма в Европа, за да бъде Европа първата туристическа дестинация в света. През 2018 година туризмът отбеляза значителен ръст в повечето държави членки. Това говори за потенциал на туризма да тласне економиката напред. Ние трябва да вървим този път, въпреки че е, имаме нужда от е, ясна стратегия. За да знаем колко може, какъв ръст можем да отбележим, трябва да сме наясно с въздействието на туризма върху, върху местната економика. Е, туризмът играе ключова роля в рамката на мерките за създаване на работни места и растеж. И има още една причина, поради която коз туризмът трябва да получи особено внимание, а именно създаването на репутация на Европейския съюз като дестинация, характеризираща се с високо качество. Държавите членки и Съюза като цяло трябва да предприемат конкретни мерки за до за да осигурят опазване наследството на Европа и да се запази репутацията на туризма, на европейския туризъм, като осигуряващ високо качество. бих искал да говоря за предложението за регламент за пазара, за единия пазар в областта на конкурентоспособността и малките и средни предприятия. За да се стигне до хармонизация на националните режими, не можем да пренебрегнем работа по инициативите на европейско ниво, за да се справим с предизвикателствата. И има нужда от повече работа туризма да заеме по-централно място в приоритетите на Съюза, предизвикателствата, свързани с работните места, изисква специално европейско внимание. Този сектор страда от дефицит на специализирани кадри и има и проблеми с сезонния характер на заетостта. Това е явление, което се, на което се натъкваме в целия Европейски съюз. Освен проектите за образование, за обучение, които могат да се финансират от Европа, би трябвало да се предприемат инициативи за засилване на дейността в тази област. Има липса на кадри което има ключово значение за устойчивостта на туризма и за възможността за придобиване на компетенции. Румънското председателство би искало да се засили дейността на групата по заетост и конкурентоспособност. Искаме да подготвим заключенията на съвета по различни аспекти, като цифровизация, устойчивост на сектора, сезонния характер, измененията в климата и обединяването на определени туристически дестинации. Това би помогнало на държавите членки при разработване на стратегиите им. С държавите членки е, би било добре да се разработи една стратегия в подкрепа на комис... в подкрепа на стратегията на комисията, като се адаптираме към развитието на пазара. В предложенията ще бъдат направени в края на май 2019 година. Не можем да говорим за развитието на туризма без да говорим за новите технологии и развитието на цифровата економика. Това е много важно за един сектор, който иска да повиши своята конкурентно способност, за да използваме предимствата на технологиите и имаме нужда от програми, свързани с климата. Туризмът има нужда от нашата подкрепа, особено за новите предприятия. Цифровизацията в туризма предполага необходимостта от анализ на възможностите на новите технологии. Трябва да подкрепим новите предприятия, да, да идентифицираме реалните потребности на малките и средни предприятия. Всеки економически модел има нужда от подкрепа. Трябва да се разработят съответни публични политики. Много малки и средни предприятия имат нужда от подкрепа. Економическият модел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 Трябва да се насърчава взаимодействието между туризма и други сектори, като културнията индустрия и взаимодействието между обществения и частния сектор. Трябва да се насърчи прехода към по-високо качество, трябва да се постави акцент върху мерки, които осигуряват интеграция на този модел в европейската политика. Целта е устойчив туризъм, който да осигурява конкурентно способност за малките средни предприятия и е изгоден за потребителите. Ние искаме да насърчаваме устойчив и отговорен туризъм, зелен туризъм и това би трябвало да бъде в центъра на нашите приоритети трябва да се постигне баланс между екологичната и социално-економическа устойчивост. Това предполага и етично измерение. Не искаме да създаваме фобия от туризма, както се случва в някои известни туристически де- дестинации. Има нужда от мултимодален транспорт, политика за мобилност и ефективен и траен транспорт, което да е в интерес и на гражданите, и на местната промишленост. Аз spus 10 minute и am încercat Ми казахте ми 10 минути, и затова се опитах да се адаптирам. Време е да си дадем сметка, че имаме нужда от сериозни мерки, за да избегнем пренаселването на туристическите дестинации. Те, тези дестинации са всъщност градове, в които живеят и работят хора. Управлението на, на свръх населеността в туристическите дестинации предполага европейска стратегия, в която да участват всички държави членки – Възможно е да се, реориен... да се преориентира туризма към по-слабо познати дестинации, но в които има а, интересни туристически обекти. Страните имат добър те, туристически потенциал, а, който обаче е неразвит. Също така трябва да се разработи инфраструктурата в рамките на нов административен подход. Тук трябва да участват заинтересовани лица от всички възможни сектори. Това е възможно благодарение на стратегия, в която участва и частния сектор. Ето това е част от нашите принципи, които ще ръководят дейността на групата по способност в частта на туризма. Искаме да се разработи стратегически документ, който да актуализира стратегията от 2010 година. Като, адап... като адаптираме към развитието на цифровия единен пазар. Тези заключения ще бъдат разработени и представени през май. Румънското Българското председателство ще организира три прояви. Надяваме се, че те ще бъдат източник на вдъхновени за държавите членки и всички заинтересовани лица и че заедно ще успеем да създадем всички предпоставки за един балансиран и устойчив туризъм. През последните години сме свидетели на диверсификация на туризма както в Европа, така и по света. Туризма трябва да остане устойчив от економическа, социална и екологична гледна точка. Искаме да обсъдим всички тези въпроси на конференцията, която ще се проведе в Букурещ от 1 до 4 април. Също така искаме да организираме между 11 и 14 юни Министерска конференция за Дунавската стратегия инструменти за економическо развитие. И освен това ще организираме от 10 до 12 април среща на мрежата Еден. Трите за, за трите прояви, вие разбира се, сте добре дошли. Надяваме се, че ще ни удостоите със своето присъствие. Е, за, е, за да остане европейския сектор конкурентоспособен, ние трябва да използваме възможностите на технологиите. Ние трябва да превърнем възможностите в реално развитие. Накрая, нека да подчертая едно много важно предимство на Европа за туризма, е именно сигурността. Това е, туристите имат нужда от сигурност. Без сигурност, комфорта, не, няма да има особена стойност. Имаме нужда от нови стратегии, които да осигуряват предимства и за европейската економика, и за местните общности. Е, е, сближаването е, Кохезията е основен принцип в Европейския съюз. Тя трябва да бъде ръководена, ръководно съображение в всички наши политики. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че накрая говорих малко по-бавно. Благодаря, господин министър, за е, изказването. Благодаря на преводачите за това, че успяха да ви следват. Сега за Започваме с заместник-председател за работната група по туризма. Благодаря, господин министър. Благодаря, господин министър. Най-напред искам да кажа, че имам високи очаквания от вашето председателство през тази половин година. Сега туризма се споменава по-често, отколкото през последните години. Затова се надявам, че може да има постигане на съгласие между съвета и парламента по тези въпроси. Това е много важна година за европейската политика и туризмът е част от нея. Радвам се, че тази работна група ще започне своята работа и това ще има видимост в съвета. Всички правителства от на държавите членки, ще видят, че наред с другите приоритети, туризмът също е важен елемент. И ако ние като евродепутати бихме могли да допринесем за това, официално или неофициално, моля да ни кажете. Ние вече няколко пъти сме разговаряли неофициално. Установили сме контакти с всички държави членки. Поискали сме тяхната подкрепа за позицията на Европейския парламент, за която се борихме. Така че в новата многогодишна финансова рамка – да бъде предвидена бюджетна линия за устойчив, бюджетен ред за устойчив туризъм. През тази половин година задача на румънското председателство е това предложение за бюджетния ред да остане. Ние искаме мнозинството в съвета да каже, искаме да премахнем това предложение на, съв... на Европейския парламент. Така че, моля ви да се концентрирате през тази половин а, година тази, този бюджетен ред, в който са предвидени 300 милиона а, евро, да остане. Всъщност не сумата е толкова важна, колкото символичният ефект от това да има подобен отделен бюджетен ред. Сега по друг въпрос в съвета как може румънското председателство да засили ролята на туризма. Аз подкрепям румънското председателство. На 6 марта ще се проведе първото заседание на работната група в съвета и ще можем да участваме и ние като представители на Европейския парламент. Благодаря ви много, господин Елири. Ще изслушаме няколко въпроса. Господин Вим Ван де Камп има думата. Гос... Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл господин министър на туризма на Румъния. Благодаря ви за проявеният ентусиазъм, както и за високото качество на вашата презентация. Аз съм съгласен а, с вас, като се имат а, предвид а, стандартите за економическо развитие, както и важната роля на туризма. Стратегическия план трябва да се актуализира, тъй като той е от 2010 година. Радвам се, че вие говорихте за туризъм в много от отношение. Виждаме, че многото туристи, например в Амстердам, създава вече проблеми, ако всички ползват услугите на Airbnb. Вие говорите за устойчивост. Аз искам да спомена и въпроса за визите. Тъй като ако 600 милиона китайци искат да дойдат да видят какво има в Европа. Няма да са достатъчно хотелите, например, в Букурещ. Така че как ще се урежда въпроса с издаването на визи? Е, нещо друго, което високо ценя от вашата презентация е, че казахте, че няма достатъчно човешки ресурси. Не е вярно, че има 62 милиона души, които са заети в този сектор, но много от тях са над 52 годишна възраст, други трябва да работят на няколко работни места. Това са въпроси, на които трябва да се обърне внимание. Вие предвиждате важни мерки. Аз съм съгласен с заместник председателя в основни линии, но финландците трябва да поемат от вас този дневен ред и да продължат да работят по него. Ние искаме някои идеи просто да отмрат след 6 месеца на председателството благодаря ви, господин Вандекам. Госпожа Билбао има думата. Благодаря, госпожа председател. Добър ден на всички. Благодаря ви, господин министър. Благодаря ви за това, че засегнахте темата за туризма. Давате а, импулс на тази тема. Това е много важно за нашата комисия. А, актуализирането на съобщението на комисията от 2010 е необходимо трябва да се постави акцент също и в групата за конкурентоспособност от гледна точка на заетостта, на развитие на стопанската дейност на малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия и инструментите за тях не съответстват на предприятията, които в момента се развиват малки предприятия в селските райони. Така че модела на малките и средни предприятия в туризма не отговаря на инструментите, които сме предвидели, включително финансови такива вътре в Европейския съюз. Затова трябва да видим дали трябва да се адаптират тези инструменти. Не е достатъчно да се актуализира съобщението, а да има и приемствеността. Вие отбелязахте някои а, от предизвикателствата, например оценка на въздействието на европейско ниво. Когато говорим за устойчивост от етическа гледна точка, трябва да имаме предвид развитието на туризма и някои от дефицитите в сектора, например темата за а, миграцията и за създаване на възможности за хора с увреждания имаме 8 милиона души, които страдат от някакво увреждане в Европейския съюз, така че трябва да се предвиди нещо за тях. Моля ви да включите тези два въпроса, когато се разговаря по въпросите на заетостта. Няма достатъчно хора. Тези хора трябва да бъдат добре обучени, защото това е сектор, който изисква повече работна сила. В много места в Европейския съюз а, а, има а, хора, които търсят а, досек с природата. За това трябва да се предложи нещо повече от а, природата, не само националните а, обекти. И така, какво може да се направи за хората с увреждания? И на последно място за Брекзита, Канарските острове имат повече от 26% британски туристи. Освен това има много британци, които закупуват имоти там. И какво ще се предвиди за развитието на сектора в многогодишната финансова рамка. Благодаря, госпожа Билбао. Преди да дам думата на господин Крамер, искам да се извиня, защо трябва да участвам в а, а, друго заседание. Господин Кор ще ме замести. Аз ще се върна в последствие. Господин Крамер, имате думата. Госпожо председател, господин министр, много благодаря за вашето посещение. Благодаря за презентацията. Вие подчертахте устойчивостта и качеството. Устойчивостта е много важна, защото туризмът може и да разрушава там, където се развива. Но има един сектор на туризма, който се разраства в последните години и е устойчив. Това е велосипедният туризъм. От 20 години насам той расте с 20% всяка година. Карането на колело е както екологично, така и здравословно, но освен това има и економически ефект. Има швейцарско изследване, което показва, а, че а, карат колело не само а, студенти а, и а, пенсионери, а, а, велотуристите а, харчат а, вместо 35 евро само 10 евро, но а, те пътуват по много малки места. А, има и а, различни маршрути, 12 а, на брой в а, Европа. А, Моят пример за добре обозначен веломаршрут е този в Сърбия. Има 705 км, които са обозначени с табелки на два езика, сръбски и английски. И тези маршрути са описани, може да се получи информация за тях на границата. В Румъния търсих тези маршрути. В Румъния ми казаха, че е, е забранено да се обозначават маршрути по големи пътища. Разбрах, че тези маршрути са съфинансирани от, с европейски средства. Те а, минават и покрай м, исторически забележителности, но няма информация за това. Забелязахме също така, че а, през а, 2008 година има 500 хиляди туристи, които минават по този Дунавски маршрут и в следващите години, след 4 години, вместо 5000 имаше 13 000 туристи е, на колела. Румънците не правят нищо. Затова велосипедистите а, е, минават от другата страна на Дунава. И трябваше да мина по много натоварен път с е, голямо движение а, но имаше железопътно трасе, успоредно на това не можех да взема колелото си. Аз мятам, че трябва румънското правителство да предприеме мерки за повече информация, да вземе решение, че велосипед може да се превозва в влак трябва да използваме добрия сръбски опит. Моля ви, застъпете се в съвета да не взема решение за отслабване на устойчивия туризъм като велосипедния туризъм. Това е изключително важно за малките населени места и за малките предприемачи. Аз мятам, че велосипедните маршрути трябва да бъдат добре обозначени във всички държави. Трябва да има карти, и информацията трябва да е поне на два езика на ам, общоизвестния европейски език английски трябва да бъде един от тях. И трябва да знаем, че и по течението на Дунава от румънска страна има много интересни исторически места – така че надявам се вие да се застъпите за повече информация а, на а, румънско ниво и на европейско ниво. Благодаря сега от името на политическите групи. Давам думата на господин Аскот. <coughs> Господин Маринеско има думата. Благодаря ви, господин председател. Господин министър, след изказването ви разбирам, че след 5 месеца ще решите всички проблеми, които има в сферата на туризма. Искам да се спра на един конкретен, конкретен елемент. Кой документ според вас може да бъде разработен в този период в съвета или в комисията? Става дума за, например, съобщение или решение – за да може да се реализира това, което засегнахте в вашата презентация. Бъдете, моля ви, съвсем конкретен. Благодаря, господин Маринеско. Госпожа. Госпожата Пардел, благодаря ви. За мен е удоволствие да говорим по тази тема днес а именно за развитието на туризма в Европа. Искам да приветствам с добре дошъл министъра на туризма на Румъния. Моята страна е важна туристическа дестинация в Европейския съюз. Радвам се, че румънското председателство разглежда туризмът като приоритет. Също приветствам факта, че институциите и най-вече съветът са осъзнали, че туризмът трябва да получи повече подкрепа на европейско равнище. Комисията по туризъм и транспорта има своя специална група по въпросите на туризма. Имаме и интергрупа за туризма, чийто председател съм аз тук в Европейския парламент е, и целта е да се осъвремени съобщението на Европейската комисия по въпросите на туризма. Ние не се нуждаем само от осъвременяване на това съобщение, което датира от 2010 година, а да имам предвид, че през тези 9 години Европа беше изправена пред много предизвикателства, не само в сферата на туризма, но изобщо в економическата сфера. Депутатите от нашата парламентарна комисия, както и европейските сдружения в областта на туризма, считат, че чрез това съобщение може да се пристъпи към разработването на стратегия за туризма, която да включва основните цели за развитието на този сектор. Освен това, трябва да осигурим адекватно финансиране за туризма. Въпреки, че а, а, туризмът е в сферата на субсидиарността. Това е политика, която е свързана с субсидиарността, но тя отговаря за 11% от БВП на Европейския, Европейския съюз, предлага повече от 11 милиона работни места. В този сектор работят много малки и средни предприятия, 1,2 милиона. Така че това не трябва да бъде само политика обект на субсидиарност, а трябва е да бъде приоритетна политика на Съюза. Затова аз приветствам факта, че по време на румънското председателство вие искате да реактивирате работата на групата по туризма в рамките на работната група по конкурентоспособност, както и дебатите в Европейския парламент. Това може да получи, да послужи като основа за една бъдеща програма на Европейския съюз, която да предвижда приоритетно една стратегия за развитие на европейския туризъм. Друг важен елемент е свързан с промотирането на Европейския съюз. Ние се нуждаем от такава рекламна платформа на Съюза като туристическа дестинация, за да може да намерим решение по този начин. На това, че има пренасищане на някои дестинации. Защото има много други дестинации, които имат потенциал, но са слабо познати в Европа и в световен мащаб. Така че е добре да рекламираме тези по-слабо познати дестинации, сред които е, е, е и Румъния на, например, молдовският министър, много друг, а, манастир, много други а, обекти. Трябва да се намери равновесие и да може да се разпределят по-равномерно туристопотоците в Европейския съюз. Има и друго предизвикателство пред економиката е именно цифровизацията, която засяга в голяма степен и туризма. Трябва да има връзка между липсата на достатъчно работна ръка, да насърчим развитието на цифрови умения, за да може да се предлагат услуги чрез онлайн платформи в полза на туризма и на крайните потребители. Знае, че румънците ще направят много неща през тези 6 месеца, за да насърчат развитието на туризма, един отрасъл, който е приоритетен и за Румъния. Много благодаря. Госпожа Майснер има думата сега. Благодаря, скъпи Дитер. Уважаеми господин министр, тук отзад седя. Клаудия говори доста дълго и доста ангажирано като румънка. Ще се опитам да бъда по-кратка. Всички, които познават работата ми в а, а, нашата комисия, а, моя колега Михаил говори за велосипеди, аз а, говоря за кораби. Много е добре, че имате а, стратегия, а, думската стратегия. Няколко пъти бяха провеждани вече такива конференции. Клаудия беше съорганизатор. Те винаги са ми много интересни, въпреки че не познавам добре този регион. И затова искам да питам как стои въпросът с втечнение природен газ за корабите, които пътуват по Дунава. Имате ли вече конкретни проекти? Имате ли нужда от средства, от механизма за свързване на Европа? И а, също така споменахте делтата на Дунава. Аз а, не съм я посещавала. Имате и а, чер... Черно море, черноморски курорти. А, не го познавам а, така както в а, България, например, и а, Турция. Имате ли конкретни проблеми с замърсяване, например с пластмасови отпадъци в делтата на Дунава и по Черноморието? И имате ли връзка с други организации, които да решат този проблем? Благодаря, Гезине. Добре. obrigada. Госпожа Матео. Благодаря. Най-напред искам да поздравя министъра за изказването му, за това, че се отзова на поканата ни да бъде наш гост в Комисията по транспорта и туризма. За краткото време, с което разполагате, как ще реализирате една толкова амбициозна програма, която ни представихте? Виждам че туризмът е сред приоритетите на румънското председателство и че е част от главата, свързана с конкурентоспособността и туризма, се счита като елемент на економическия растеж. През мандата от 5 години, когато съм тук, ние работихме много усърдно туризмът да остане високо в дневния ред на Европейския съюз. От ваша гледна точка, моля ви да поставите туризма на важно място, нещо, което е важно за економиките на всички региони в Европейския съюз. Искам да се спра също и на позицията на Европейския парламент. Европейският парламент предложи в следващата многогодишна, следващата многогодишна финансова рамка да бъде включен отделен бюджетен ред за туризма. Надяваме се в съвета да се получи подкрепа за този бюджетен ред. Има множество предизвикателства, но важно е да имаме конкретни действия в различните области, така както беше споменато тук. Искам да, искам да се спре на въпроса за цифровизацията, както и на въпроса за Брекзита. Защо? Защото цифровизацията се развива бурно. Ние преживяваме една цифрова революция и трябва това да бъде в услуга на гражданите. Този сектор създава много работни места. Затова трябва цифровизацията да бъде поставена в услуга на малките и средни предприятия, които съставляват 90% от предприятията, които работят в сферата на туризма в Европа. Трябва да се създадат инструменти, да се адаптират съществуващите такива в подкрепа на малките и средни предприятия, на предприемачите. Защо? за да може да се постигне равновесие между новите поколения, онези, които разполагат с информацията и придобиват компетентности в сферата на цифровизацията и които могат да запълнят новите работни места. Така могат да се запълнят съществуващите празнини И така ще се постигне равновесие, за да могат тези европейски предприятия да бъдат все по-конкурентоспособни. И в заключение бих искала да кажа, че остават още много неща, които трябва да се свършат по отношение на дестинациите. Трябва да се създадат механизми за регионите, за държавите членки, за да управляват по-добре туристопотоците си. Бих искала в заключение също да кажа, че тази седмица 27, те държави членки получиха, трябва да получат всъщност писмо, да изпратите такива писма до 27-те министри на държавите членки да създадат една Европа, която да е по-достъпна, изобщо една Европа, която да е по-добра. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Монтего. И накрая ще кажа нещо. Ще се спра на две теми съвсем накратко. За а, на първо място за правата на а, пътниците. В съвета от години има блокаж. Смятате ли да напреднете? И на второ място говорим за мултимодално пътуване и мултимодални билети, с които да можем да сменим няколко превозни средства от дома си до място, където искаме да отидем до летището, например. Има ли напредък в съвета? Ще има ли такъв? по време на вашето председателство. Само исках да ви оставя да си дозапишете и да ви дам думата, за да отговорите на множеството въпроси, които ви бяха зададени. Да, multe întrebări și extrem de. Uh... Действително зададохте ми много въпроси, които бяха добре обосновани и основателни и ще се опитам да им отговаря в тяхната поредност. Господин Иштан Боели, той каза, че знае само една единствена дума на румънски муцумес. Благодаря каза, че ще посети всичките събития в Румъния. Със сигурност ще научи и повече думи, например фромуаса, това означава красиво, красиво като много места в Румъния. Аз разбира се съм тук, за да говоря в полза на Румъния но ще кажа, че в Румъния има много разнообразен пейзаж, география, има планини, имаме голямо биоразнообразие в Румъния преминава последната част от течението на Дунава и делтата на Дунава. Е, има също така и възможност за исторически туризъм, защото имаме много манастири, така че сърдечно сте поканени да посетите Румъния. Сега няколко думи за финансовата подкрепа за сектора на туризма. Ние, разбира се, предоставяме а, и, такива средства. Тези средства са предвидени. 300 милиона годишно са заделени за туризма. А, в а, новата финансова рамка 2021-2027 година. А, това трябва да се обсъди още веднъж а, с а, ресорните министри и е, има нужда от допълнителен бюджетен наред, но за съжаление тази тема не е включена в дневния ред на е, съвета. Е, и затова искаме да предложим специална програма. Е, доколкото знам, е, в комисията не се поема такава инициатива. Искаме да популяризираме туризмът, да го предвижим по-нагоре в дневния ред на Европейския съюз, защото значението на сектора на туризма за европейската економика не би бива да се подценява. И ни се иска след 5 години съветът да е приел множество заключения в тази посока в формата си конкурентоспособност. Също така ни трябва и консолидирана политическа рамка, защото само по този начин можем да се справим с предизвикателствата и да постигнем положително развитие за всички участници в туристическия сектор. Искаме да подкрепим всички тях и смятам, че трябва да възприемем партньорски подход. Питахте ме за това как се а, дават визи. Това е досие, е, свързано с либерализацията, комисията Либе. Разбира се, всички туристи са добре дошли в Европейския съюз и искаме те да могат да пътуват и затова приветстваме заключенията на съвета по тази тема, но трябва да изчакаме а, още а, заключение на съвета. Разбира се, бихме се радвали да има по-нататъчна либерализация в, на визовите режими. Все още очакваме окончателните доклади на експертите в тази област. Госпожо Билбао, благодаря ви за въпроса. Радвам се, че споменахте развитието на малките и средните предприятия. Тези политики е, са успешни, но ни трябват и общ подход ще продължим да подкрепяме малките и средните предприятия. Попитахте ме за хората с увреждания, 18 000 на брой. Това също трябва да бъде наш приоритет. И според нас тези хора също трябва да могат да работят в туристическия сектор, защото този сектор е много атрактивен и предлага много възможности. Господин Карамър. Вие говорите за устойчив туризъм. Разбира се, това е задължително условие и принципа на устойчивостта трябва да залегне в всички сектори на туризма. За съжаление, в момента концепцията устойчивост се свързва само с близкия до природата туризъм, опазването на околната среда, Натура 2000. Трябва да стигнем по-далеч, според мен, и всички браншове на туризма да бъдат подчинени на този принцип на устойчивостта. На вторият ви въпрос, свързан с велосипедния туризъм, това е много важен сектор за нас който кара колело е здрав. От друга страна, велосипедът е екологично средство за придвижване – Радвам се, че споменахте един пример от Румъния, макар и примерът ви да не беше много положителен. Съгласен съм, Румъния има какво да направи още в тази посока. И а, мога само да ви уверя, че а, откакто станах министр на транспорта, велосипедният транспорт стана приоритет е, за нашето министерство. Действително, посредством обозначаване на маршрутите и е, създаване на нови маршрути, е, трябва велосипедистите да бъдат защитени като участници в движението и трябва маршрутите да бъдат по-встрани от главните пътни артерии. Вие споменахте и природните забележителности и красоти и историческите забележителности, които могат да бъдат посетени. Много ще се радвам, ако се срещнем някъде по а, велосипедните маршрути а, и се надявам а, този въпрос а, да претърпи положително развитие. А, на въпроса на господин Маринеско. Попитахте ме конкретно. Какво планираме? Не мога да ви отговоря конкретно, защото не аз а, решавам. А, а, винаги се стремим към решения, които се подкрепят и от всички услови, останали. А, надявам се, въз възоснова на добро сътрудничество, да стигнем до добри решения, а, моля ви да ми окажете доверие. А, ние двамата сме румънци. Моля ви, доверете ни се, че ще постигнем много положителни неща и ще изпълним нашите цели. Като, например, Европейският съюз да остане дестинация номер едно за туристите от цял свят. Питахте ме какви стратегии имаме предвид в областта на туризма. Останах с впечатлението, че сме на една и съща вълна по отношение на туризма. Имаме нужда от цялостен подход, цялостна гледна точка. И тази задача е голяма, но не е невъзможно да се справим с нея. И в съвета на министрите по конкурентна способност ние Говорим за всички възможности в сектора и се опитваме да стигнем до общи заключения. Заключенията, които цитирах, всъщност стратегията, съобщението на комисията от 2010 година и трябва да бъде обновена, за да вървим в крачка с актуалното развитие. В днешно време все повече се забързват процесите и ние трябва да вървим в крак с тях. Госпожа Майснер попита за туризма по Дунав. Действително това е много атрактивна бъдеща туристическа цел, защото аз мятам, че частта от Дунава, която е румънска, е изключително атрактивна. Вие казахте, че не сте посещавали делтата на Дунав, но се интересувате, каня ви да посетите нашата следваща среща в град Тулча. Ще можете да видите защо делтата на Дунав е обект, част от световното природно наследство на ЮНЕСКО. Ще видите в град Тулча как се опитваме да конкретизираме туризма специално в делтата на Дунав. Това а, е изключително голямо богатство за целия Европейски съюз и искаме да разработим този а, туристически обект. Следващият въпрос беше свързан с растежа в областта на туризма и приносът му към европейската економика. Когато говорим за туризъм, не би да забравяме едно, че туризмът има съществен принос към брутния вътрешен продукт, а именно средно 10%, без това да изчерпва целият потенциал на сектора. В рамките на съвета по конкурентна способност ще говорим за всички тези аспекти. От една страна увеличаване на ефективността на сектора туризъм и с ваша подкрепа съм сигурен, че ще постигнем добри резултати. Питахте ме също така и за мултимодалните билети. Идеята е чудесна един такъв билет ще улесни много предвижването на туристите. Ще говорим по този въпрос също по време на съвета по конкурентоспособност. Благодаря ви, че ви, ми давате тази идея. А, аз не бях я забелязал, но сега ви уверявам, че ще и обърнем съответното внимание. Много благодаря, господин министр. Не забравяйте и правата на пътниците е, във въздухоплаването. Това е много важно за нас. Много благодаря за вашите отговори. Благодаря ви за това, че е, представихте по отличен начин вашата страна и е, нейния туристически потенциал. Желаем ви много успех във вашата дейност. Er wird nicht. Oder wollen wir jetzt? Wollen wir ich mache einfach mal. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Така, скъпи колеги, преминаваме към следващата тема от нашия дневен ред. Приключваме с председателството и минаваме към един въпрос, който много вълнува населението, а именно премахването на смяната на зимното и лятното време и сега давам думата на докладчицата госпожа Овскок. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Приключих работата по доклада си а, за сезонните промени на часовото време. Унези, които искат да напуснат залата, моля да го направят бързо и безшумно. Да, приключих работата си по доклада на сезонните промени на часовото време през декември. Доклада беше представен тук в комисията през януари. Много се радвам, че получих подкрепата на много колеги. От тогава насам получих 76 изменения от почти всички политически групи и се радвам, че към досието има толкова силен интерес. Всички знаем, че сезонните промени на часовото време вълнува много граждани и а, когато се проведе публична консултация, а, броят на отговорилите беше огромен. Проведах двустранни срещи с докладчиците в Сянка. Една неформална среща на а, докладчиците в Сянка и вчера проведахме е, формална среща. Вчера представих различни варианти. Повечето докладчи в сянка приеха внес, повечето внесените изменения. Много се радвам, че заседанието премина много гладко, с пълна подкрепа от всички докладчици в сянка. Имаше подкрепа а, е, за компромисите и предложението на комисията и моето предложение за премахване на сезонните промени на часовото време. Второ, държавите членки да могат да сами да взимат решение за стандартното време, както показва и нормативната база, и да се създаде координационен механизъм, така че държавите членки да могат да се координират помежду си, за да се осигури пълна хармонизация на международния пазар по отношение на транспорта и комуникациите, например. И на четвърто място да се осигури по-дълъг период за изпълнение. Единственият детайл, по кой, за който нямаше пълна подкрепа, е датата, от която да се премахне промяната. Аз бих предпочела това да е 2021 година, за да могат всички да се подготвят и да се запази добрата организация на вътрешния пазар и да не се допуснат смущения, които да са в ущърп на гражданите. На разговорите вчера обаче не участваха шесте комисии, които ще представят становища. Те ще гласуват тази седмица, затова предвиждаме още едно заседание на докладчиците следваща седмица на което ще обсъдим резултатите от останалите 6 комисии. Мисля, че можем да продължим с предложената програма и да гласуваме на 4 март. Това е важно. Хубаво е, хубавото е това, че хубаво ще бъде в парламента да излезем с решение преди изборите и да представим резултатите от своята работа преди изборите. Разчитам на това доброто сътрудничество с докладчиците в Сянка да продължи и съм убедена, че ние имаме възможността да свършим своята работа, която се очаква от нас. Благодаря, госпожо Ускок. Сега давам думата на докладчика в сянка от името на НП Хан Свобода. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика Ускок за работата й. Вчера на заседанието срещу на докладчиците в Сянка вчера беше постигнат ясен резултат, така както ни го представи докладчика. Благодарности. Нека да добавя към казаното от госпожа Улскок. Всъщност, това, по което работим, не е резултат от гражданска инициатива, е успех на Европейския парламент. Това е наша инициатива. Ние започнахме от нулата и сега стигнахме настоящия етап на законодателната процедура. Госпожа Увско каза, че 6 комисии ще представят своето становище. Комисията по правни въпроси вчера е, проведе успешно гласуване по един много добър е, доклад. Така че съобщавам ви това в качеството си и на председател на Комисията по правни въпроси. Благодаря, господин Свобода. Сега от името на ЕКАРЕ, господин Слатовски го няма, господин Зиле има думата. Благодаря. Само ще прочета какво мисли докладчик, нашия докладчик в Сянка. Първо, благодарим на докладчика. ЕКАРЕ се съгласна с предложението за преустановяване на сезонните промени 2021 година. Всяка промяна предполага хоризонтален, хоризонтална промяна в резултат на оценка на въздействието от всички държави членки. Конструктивният подход е много необходим и координираният подход, който отчита функционирането на вътрешния подход, е също задължителен. Vielen Dank, Herr Siele. Frau Bilbao für die ALDE, Sie haben das Wort. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, quiero dar... Искам да благодаря на докладчика за конструктивната работа и за доброто сътрудничество с всички парламентарни групи. Струва ни се, че това е добра мярка, както се вижда от изменението, които са внесени, да се пристъпи към спиране на смяната на времето през 2021, така държавите членки ще направят много по-стриктен анализ. Вече има работни групи, които се занимават с анализ на различните перспективи, свързани с а, смяната на времето. Така че срока 2021 е приемлив. Ще повторим това, което сме казвали. Най-важното тук е да има добре функциониращ механизъм за координиране, за да може да се направи анализ а, от страна на държавите членки. Европейската комисия трябва да играе арбитражна и координираща роля в тази група, за да могат да бъдат прияти и подходящи мерки в бъдеще. Трябва да се види кое от двете времена да се премахне, дали ще възприемем лятното или зимното часово време. Трябва да се подчертае необходимостта от координация за да може европейската система да бъде съгласувана и в бъдеще. Казвала съм го и преди, ще го кажа пак. Проявата, която организирахме, даде възможност да направим анализ, както се посочва и от докладчика, и от извършените изследвания. Тази инициатива за смяната на времето първоначално беше с цел да се спести енергия, но сега не се наблюдава почти в никой от държавите членки такова енергоспестяване. Но има проблеми, свързани с транспорт и това може да се разреши чрез по-добра координация между държавите членки. И а, така всеки път а, става все по-ясно, а, че има вредно влияние върху здравето на хората. Последните изследвания, както и гражданската инициатива, в която участваха 4,7 милиона души, показват, че трябва да се предприеме стъпка напред. Благодаря, госпожа Билбао. Благодаря и за оптимистичните думи. Господин Далунде, благодаря господин председател, благодаря на докладчика за различните варианти на компромисните изменения. Зелените са доволни от това, че има споразумение по първия вариант. Както знаете, Разговорите бяха около хармонизацията на преустановяване на сезонните промени. Има опасност в Европа да, има, да се възникнат различни времеви зони. Затова приветстваме механизма за координация. Тойто ще координира функционирането на вътрешния пазар, ще подобри мрежите за транспорт и логистика и дори ще бъде полезно за човешкото здраво. Положително е, че комисията ще има мандат да забави спазването, изпълнението на директивата, ако решенията на държавите членки доведат до създаването на различни зони. Най-сетне решението при, при взимане на решение комисията трябва да поиска експертно мнение. Благодаря, господин Далунде. От името на СПД, госпожа Аюто, искате ли вие да кажете нещо? Добре, Госпожа Юто не иска да се изкаже. Дам думата на госпожа Майснер. Много благодаря. Благодаря на докладчицата и докладчиците в Сянка за досегашната работа. Според мен темата е много важна. Знам, че има колеги в нашия парламент и в нашата комисия, които смятат, че темата е глупава. Не съм съгласна. Аз знам, че нашата комисия отдавна говори по този въпрос с комисарите Калас, Булц и опасението беше, че ще се създадат различни часови зони. Но когато се взе решение да се преустанови това и държавите членки имат свободата да изберат своята часова зона, им съществува опасност. А, ще припомня обаче, че а, в Швейцария, когато се въведе това, а, Имаше референдум и предложението беше отхвърлено, но въпреки това правителството го наложи. А, така че има различни начини да се постигне единство. Русия и Китай са наложили а, тази промяна. А, има обаче медицински изследвания, които а, показват, че смяната на времето има медицинско отражение. А, и ам, учените твърдят, че зимното време е по-подходящо от медицинска гледна точка. А, знаем, че има също така и по-малко пътно-транспортни происшествия през а, а, вечерно време. Знам, че все още няма да постигнем крайно решение, но ако ние в Европейския парламент стигнем до решение, поне ще има единство в парламента и изходна позиция. Благодаря. Сега дам думата на господин. Господин Рике под натиска на а, референдума се взе това решение. Сега, първият въпрос е трябва ли да се преустанови времето. А, разделени са мненията. Второ, трябва ли да има различни часови зони. И тук има различни мнения. В крайна сметка, това не е толкова сериозно. Това, което е точко, и това е моят въпрос към комисията. Няма европейско правомощие по въпроса, следователно не може да се създаде механизъм за задължителна координация. Всяка държава членка очевидно сама ще определя времето, така че ще има разлика не само в лятното време, можем да очакваме е, значителен е, хаос е, при разпределението на часовото време в Европа. Можем да си представим какво ще означава това за транспорта, за вътрешния пазар. Първо, трябва ли да се промени часа? Различни мнения. Трябва ли да има различия и тук? Има различия. Трябва ли да има хармонизация? Да. Аз не разбирам това трескаво отношение. Да, вярно, че имаше референдум, но не разбирам трескавия ентусиазъм по въпрос, който може да създаде много неприятности, така че аз смятам да гласувам против предложението. Бих искал комисията, която направи оценка на въздействието, би трябвало да ни каже какво очаква като мерки за хармонизация между държавите членки. Господин Вандален има думата сега. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Vizepräsident. Благодаря, господин заместник председател. Благодаря, господин председател. Bij een gezegde благодаря. В а, Нидерландия казваме че решенията трябва да се взимат внимателно. Това, което се прави тук, е, не е приемливо. Една страна ще направи едно, друга страна ще направи друго. Тази, този механизъм няма да функционира То Защо моето предложение е да не постъпваме по този начин, а, просто защото няма а, до, коректна оценка на въздействието и както обикновено в Европа се търси компромис, след това компромис на компромиса. Предвижда се един хубав механизъм, а, иска се мандат за комисията. Накратко, господин председател, аз подкрепям изменение 19 на господин Рике и господин Ван Милтенбург за отхвърляне на предложението на комисията. По-добре да предприемем мерки отрано, за да не допуснем нещо, което няма да доведе до никъде. Вим, чува ли си тази поговорка? Господин председател, това, което каза колегата, от, отразява, може би, нагласите в Холандия, но не, цяла, но не в цялата Нидерландия. Аз не съм холандец. Имам един въпрос към докладчика. Кога ще се сложи край на това досие? Господин Вандален каза точно това, което я исках да кажа. От три години се обсъжда този въпрос. И господин Юнкер ни предостави едно голямо парче месо, което все още е сурово. И ако говорим за доверието на гражданите, е, е, не знам дали точно този тип е, досиета са необходими. Аз мисля, че ще минат още 4-5 години преди да вземем решение. И от тук и въпроса ми към докладчика. Кога ще приключи досието? Благодаря ви. Господин Крамер има думата. Благодаря, господин председател. Страхът от е, различни часови зони в Европа е голям, а ние се правим, че няма такава опасност. В Европа има три часови пояса и а, това вече е проблемно. А, как може в Испания и Португалия да има различни времеви зони. Това не е решение възоснова на географията. Аз също така се застъпвам за еднакви зони във Франция и в Германия, защото когато Хитлер и Франко са били в контакт в Испания и Германия, времето е било различно. Винаги, когато часовите пояси са различни, се стига до повече различия. В Гърция също има географски региони, които би трябвало да са част от друга часова зона. едва ли ще е възможно в цяла Европа да има една часова зона. и при три също има различия но поне няма да има медицински индикации, които да са в ущърп, когато се откажем от смяната. Аз смятам, че трябва да се стремим а, към а, възможно най-малко часови зони. Три са окей, но трябва да премахнем а, сезонните промени. Господин а, Бордели. Напълно споделям казаното от господин Рике за вероятността да се постигне успех в процеса на хармонизация. Госпожа Овско каза, че се предвижда механизъм за координация. Имайки предвид това, че определенето на часа е в изключителните правомощия на държавите членки, какво би се случило, ако усилията за хармонизация блокират някъде по средата? Според мен, това е и, и една от пречките, пред, на които се натъква съвета в своите разисквания. Не знам каква би била стратегията, ако възникнат проблеми в преговорите? Благодаря. Благодаря. Следващият оратор съм самият аз и би казал следното. Рядко има толкова спорове по тема в Германия. Има хора, които казват, слава богу, най-сетне, подкрепям предложението. И други хора, които казват, нямате ли друга работа, се занимавате с такива несъществуващи проблеми. Трябва да се постигне баланс. Аз съм за отмяната на сезонните промени на часовите пояси. Комисията също присъства тук, господин Холгард. Сега му давам думата да изложи своята гледна точка. Тази въпрос. Благодаря, господин председател. Днес ще бъда кратък. Най-напред Искам да благодаря на докладчика Улфскок и всички докладчици в Сянка за чудесната им работа по нашето предложение и проекто доклада. Разбирам, че не е лесно да се координират и да се постигне съгласие между становищата на 6 комисии, но виждам, че сте свърши чудесна работа. Първо, благодаря на комисията за подкрепата за предложението на е, Европейската комисия. И в отговор на въпроса на господин Рике, нека ви напомня какъв е обхвата. Това, което предлага комисията е да се премахне сегашната система, при която всички държави членки два пъти в годината едновременно променят часа по много хармонизиран начин и да се премине към режим, в който а, да се преустановят тези промени по много хармонизиран начин. Ще се осигури общ режим, при който всички държави членки прилагат един и същ подход към сезонните промени. Това е изключително важно за функционирането на вътрешния пазар – и аз приветствам факта, че вашата комисия и вие, госпожо Увскок, подкрепяте тази основна идея. Съществуващото предложение не, не третира в правото на държавите членки да избират часовата зона. И сега държавите членки могат да взимат решение за стандартното време. За, за, за сега не, не, сме, се, е, не сме установяването на проблем е, и с държавите членки е, осигуряват хармонизация със своите съседи. Много е важно държавите членки да продължат и да координират решенията помежду си особено в преходния период от стария към новия подход, както е в нашето предложение. Тук отчитаме някои от направените предложения за създаване на национални връзки за национални контактни центрове, но тъй като това е изключи, област на изключителна компетентност, бихме призовали за известна предпазливост от гледна точка на субсидиарността. Призоваваме Европейския парламент да обмисли това, когато приема своята комисия. Сега за сроковете и влизането в сила на тази директива разбираме, че това би отнело повече време, отколкото първоначално беше предвидено. Когато се взима решение за графика, трябва да се предвиди достатъчен преходен период, така че всички граждани, фермери, стопански субекти да могат да се подготвят за промяната. Убеден съм, че може да бъде намерено разумно решение. Още един път искам да ви благодаря за работата и очакваме е, резултатите от гласуването през март, както и гласуването в пленарната зала един месец след това. Ако Европейският парламент изпрати предложението преди края на мандата, ще покаже, че сте готови е, да, да постигнете напредък и да се, в крайна сметка да имаме добър резултат. Много благодаря на представители на комисията и накрая дам думата накрая на госпожа Ускок, за да отговори на някои въпроси, които бяха зададени. Благодаря. Ще повторя това, което каза вече комисията в отговор на въпроса. Ние ще гласуваме на 4 март в комисията по транспорта и туризма. В края на март ще се гласува в парламента, след това ще изчакаме позицията на съвета. Ще зависи от това кога той ще постигне обща позиция. Искаме да финализираме това досие до края на годината или в началото на следващата. Ако в парламента можем да стигнем до решение, това ще бъде сигнал за съвета да постави на челно място работата по това досие ще насърчи съвета да има един по-амбициозен график. Бих искала също да коментирам това, което беше казано. Ние искаме да оставим отпечатъка на Европейския парламент, е, да стане ясно какво, че ни е грижа за това какво е мнението на европейските граждани. Има милиони граждани, които са засегнати от смяната на времето всяка година. Те не са конкретно за лятно или зимно часове време, но те не желаят да има смяна на времето, тъй като това се отразява върху някои хора, върху тяхното здраве, върху тяхното ежедневие – Може би смятате, че това не е работа на парламента, но всъщност ние сме тук, защото обикновените хора в Европейския съюз са, са гласували за нас. Смяната на времето, знаем, че започна с амбицията да се намали енергопотреблението по време на енергийната криза, но ефекта не беше постигнат. И сега е сложно действително да се сменя времето всяка година. Това е действие, което има психологически, биологически е, ефект върху някои от гражданите на Съюза. И не считам, че трябва да се драматизира този въпрос. Нека да излезем с едно добро решение, не революционно, но да покажем, че се вслушваме в мнението на обикновените хора и че проявяваме ангажираност по въпроса и че няма да има годишна смяна – но просто трябва да изберем дали да бъде винаги лятното часово време валидно или зимното часово време. Дали е разединен парламентът, не мисля, че е така. Резултатът не е чак толкова важен, но за гражданите ни ще стане ясно, че сме на тяхна страна. Има силна подкрепа от всички политически групи в парламента да излезем с предложение. И това е целта, която преследвам. Благодаря ви. Много благодаря, госпожо Ускок, също така и за чудесното обобщение по същество. Ще повторя и нещо, което вие казахте. Ще гласуваме в комисията трябва на 4 март и се надявам да гласувам окончателно по тази тема по време на втората пленарна сесия през март. Сега приключихме малко по-рано. В 11 часа сме планирали а, обща снимка с а, всички членове на нашата комисия и след това ще обменим мнения с а, Европейската агенция за морска безопасност Предлагам да прекъснем заседанието и да се видим отново в 11 часа. Là. Oui, mes chers collègues, s'il vous plaît, je vais demander à l'ensemble des députés. Уважаеми колеги, моля депутатите да дойдат отпред, моля също и представителите на секретарията да дойдат за общата снимка. là, mais elle est. Allez-y. Euh... Ah, vous n'êtes pas. Ils sont. Allez, monsieur Telinchka. Господин Теличка, моля ви. Елате малко по-напред. По-наблизо един до друг, за да ви хване Кадер. Робърт Зило, моля ви, елате. И така, готови ли сте? Collez-vous un peu plus serré, monsieur Peter Lundgren, bonjour. Okay. Voilà. Madame, Madame Clown, monsieur Dely, monsieur Taylor, Madame, De Montero, Madame Montero. Allez, on attend Madame Clown. coiffez-vous un petit peu avant de prendre la photo. Ah, attendez, attendez, j'arrive. Avant de commencer la photo, je voudrais saluer. Искам да приветствам поканите от госпожа Майснер гости. Те са от групата на германските е, либерали от програмата за огласяване на жените. Добре дошли! Може да станете, за да видим. Благодаря ви, че сте на нашето заседание. И така, след малко се връщам.

café. Je fais une photo de groupe, alors tous ceux qui sont... Това е групова снимка. Всички, които са в залата, ще излязат на нея. Дори Европейската комисия. Така че елате. Елате за снимката. Але, але, але. Les, les advisors, n'ayez pas peur. Allez, venez, venez.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 Après ce petit moment de détente et de photo, nous allons reprendre nos... И така, сега след груповата снимка можем да продължим работата ни по същество. Thank you once again. Allez, nous allons commencer, s'il vous Продължаваме заседанието. Радвам се. Радвам се, че мога да приветствам с добре дошла новата директорка на Европейската агенция по морска безопасност ЕМСА, госпожа Майя Маркович Костелан, Костелац, за да ни запознае с дейността на ЕМСА. Искам също да използвам възможността да ви поздравя с назначението ви. Още една жена, начало на агенция. Това е чудесно. Вие започнахте работа от 1 януари. Имате много тясно сътрудни... Имаме много тясно сътрудничество между нашата комисия и ЕМСА и предходния директор, господин Марко Мили. И много високо ценим работата на агенцията, експертната и помощ, както и взаимодействието с нашата комисия по транспорта. Така че очакваме да чуем каква е вашата визия като ръководител на тази агенция. Радваме се да ви приветстваме с добре дошла. Знаете, че в нашата комисия вратите винаги са широко отворени за вас. След като изслушаме вашето изказване, ще имаме разискване с участието на депутатите, членове на тази комисия. Благодаря ви много, госпожо председател, уважаеми евродепутати, дами и господа, за мен е огромно удоволствие, че днес съм тук е, сред вас е, за пръв път е, в качеството ми на изпълнителен директор на Европейската агенция по морска безопасност. За мен е особено висока чест. Particularly... За мен е висока чест, е, че имам възможност днес е, да споделя с вас е, своята визия, както и плановете ми за ЕМСА за предстоящия период. Аз се присъединих към тази агенция в много вълнуващ момент за морския транспорт, пълен с предизвикателства и безброй възможности. И моята роля е да направя така, че агенцията ще може да се справи с тези предизвикателства и да използва най-добре наличните ресурси. В оперативна, от оперативна гледна точка трябва да кажа, че сектора на морския транспорт е от жизнена важност за економиката ни. Добре известно е, че повече от 80% от световната търговия разчита на международните морски превози. И тук Европейския съюз играе важна роля. Повече от 40% от световния тонаж се контролира или е собственост на европейската корабна индустрия. Пристанищата, които са основните врати за международната търговия в Европейския съюз, също придобиват по-голяма значимост. Тази картина непрекъснато се променя. Все по-големи кораби участват в международния морски транспорт. Някои от тях са с големина повече от три футболни полета. Технологията, технологичното развитие променят начина по който осъществяваме бизнес и имам предвид в частност автономните кораби. Това вече се очертава като възможност и може да доведе до сериозни промени в корабоплаването и морския транспорт, такъв какъвто го познаваме. Ако се осъществи това преобразование, ние трябва да държим сметка за екологичния ефект и трябва да използваме технологиите, за да намалим отпечатъка върху околната среда от корабната дейност. От институционална гледна точка ние очакваме европейските избори формирането на новия парламент и комисия. Това ще стане през настоящата година. Освен това, очакваме и новата многогодишна финансова рамка, която ще влезе в сила от 2021 година. Благодаря на вашата комисия за това, че активно подкрепя искането на ЕМСА да запази бюджета и в номинално и реално изражение – и се надявам на същата подкрепа и в бъдеще. Оперативните и институционални аспекти са свързани с новата ни стратегия за ЕМСА, която ще се представи до края на настоящата година. Тази стратегия е ключов фактор в определенето на успеха на агенцията през следващите години. Стратегията ни трябва да е амбициозна, ето защо е важно тя да бъде а, създадена в тясно сътрудничество с Европейската комисия и държавите членки, които а, са представени в администрацията ни, в административния ни съвета. Това е организация, която трябва да бъде в Центъра на технологическото развитие, Център за високи постижения в сферата на морското дело. Държавите членки и комисията са основните ни клиенти – и ние ще продължим да им предлагаме най-високо качество на обслужване, за да могат те от своя страна да осъществят ефикасно своята мисия. времено, ние засилваме сътрудничеството ни с други европейски агенции и органи, за да има още по-голяма добавена стойност за морския сектор. Освен това, бих искала ЕМСА да има и по-засилено международно присъствие, както износител на решения от Европейския съюз, как и застъпник на политиките на съюза. За да постигнем всичко това, ще подобрим вътрешните ни процедури в съответствие с новите съвремени стандарти. Нашите служби са формирани по такъв начин, че да гарантират морската сигурност и безопасност, както и да се реагира на замърсяването на околната среда. Всичко това е в основата на мандата на ЕМСА. Бъдещите действия ще бъдат насочени към усилия за, на, за да могат нашите служби да наблюдават по-добре развитието в морския сектор. Агенцията се е позиционирана в рамките на сътрудничеството за защита на крайбрежието. Има контрол върху достъпа. Всичко това е част от интегрираните морски услуги, които които подпомагат над 3300 ползватели от 240 организации. Това са цифри, които непрекъснато се променят. Достъпа до услугите все повече се улеснява за потребителите с прилагането на мобилни приложения, които бяха въведени миналата година. И се надявам, че ви допада това мобилно приложение. Като си имат предвид данните, с които разполагаме сега, естествено е да се търсят нови начини, по които може да се използват данните. Миналата година, например, ние започнахме въвеждането на инструмент за автоматично наблюдение и то високо се цени от нашите потребители. Това е алгоритъм, който анализира позицията на корабите и автоматично установява дали има някакви анормални движения. Също се подава аларма в реално време, когато се забележа тревожно действие. Повече от 200 са потребителите към момента и повече от 2000 сигнала ежедневно се подават в, от различен оперативен вид безопасност в областта на рибарството и прочее. Тези данни бих искала да се използва все повече за целите на вземането на политически решения и планиране. Друга важна дейност на ЕМСА, която се развива в допълнение към това, което правим и за определение на риска, се отнася до ЕРПАС. Това са системи, които се пилотират от разстояние. Това е система, която е введена от 2018 година. Сега имаме също използване на дронове, както и самолети, които излитат и кацат вертикално и по-малко хеликоптери, които могат да оперират от борда на кораба. Освен това имаме и сателитни комуникации – за да допълним тези услуги, трябва да се разгледа въпроса за разрешителните за а, прилитане. Тези въпроси трябва да се разглеждат от съответните органи на Съюза. В Испания и Португалия се прилага към момента този модел, а скоро в Исландия, както и в моята страна Хрватия. До края на тази година се планира тези услуги АПА да бъдат въведени в Дания, Франция, Гърция, обслужвайки държавите членки Frontex и EMSA. EMSA използва също и наблюдението на земята в подкрепа на своите потребатели. Вие сте запознати с някои от тези услуги, например, за да се наблюдава дали има незаконно разтоварване и също за наблюдение на големи инциденти с замърсяване на морското пространство. Над 5000 изображения бяха излъчени през миналата година. В допълнение, службата Коперник за наблюдение на морското пространство, която се оперира от ЕМСА, също осигурява сателитни изображения, за да се разбере по-добре каква е човешката дейност в определени региони. Освен това, обръща се особено внимание на морската безопасност, без, а, сигурност, а, рибарството, митническите а, служби и прочие. Доста от услугите са разширени, има увеличение с над 40%. Днес повече от всякога се нуждаем не само да следваме новите технологии, а да действаме изпреварващо на тяхното възникване, за да можем да революционизираме морския транспорт. Имам предвид използването на автономни кораби. За тази цел започваме проучване за ефекта на този вид кораби от техническа гледна точка, екологическа гледна точка, от гледна точка на безопасността. Ние искаме да видим как можем да подготвим системите на ЕМСА, за да се съобразим с тези нови развития. В цифровата сфера ЕМСА също ще разгледа възможността за използване на услуги, базирани на облак. Разбира се, с това са свързани с предизвикателства, например киберсигурността. Неодавна ние проведохме семинар в ЕМСА с транспортни агенции, ЕАСА, ЕНИСА, и други, за да подобрим информираността и за да можем да се отбраняваме срещу тази обща заплаха. Защитата на морската среда е ключов приоритет за ЕМСА. Ние ще продължим да работим тясно с съответните актьори, за да не допускаме да не допускаме замърсяване на околната среда от кораби например баласт, изхвърляне на мръсни води и прочее. Ние ще продължим работата ни за използване на альтернативни горива. Ще следваме добрия пример, който беше вече въведен за пристанищните органи. Освен това, в стратегията искам да се помисли как можем да се справим и с морските замърсявания, особено от пластмаси. Агенцията продължава да играе важна роля в подкрепа на крайбрежните държави, за да могат бързо и ефикасно да реагират при замърсяване на околната среда. Днес има 17 кораби, които могат да реагират при замърсяване. Те са разположени по крайбрежието на Съюза и те са готови да бъдат приведени в действие в рамките на 24 часа. В допълнение към други услуги, които се разширяват според нуждите на държавите членки. Осигурява се оборудване, това създава повече гъвкавост за реагиране в зависимост от типа замърсяване. Ние често наблягаме по-скоро на техническият аспект, отколкото на човешкия фактор в корабоплаването. Но човешкият елемент, социалният елемент трябва да бъдат също в центъра на вниманието ни. Затова се надявам, че агенцията ще работи за осигуряване на целево обучение на хората, за да се възползваме в пълна степен от новите технологии. Виртуалната реалност е един от примерите и това вече го планираме и прилагаме. Също толкова важно е да се разшири обхвата на потребителите, както и темите, които се обхващат в обучителните ни програми. През 2019 година темата е овластяване на жените в сферата на морското дело. Това е според Световната морска организация. Тъй като аз съм жена, председателят на вашата комисия е жена, комисаря по транспорта е жена, ние, ние ще продължим да наблягаме на създаването на равни възможности в корабоплаването. ЕМСА вече достига своята зрялост и ние сме признати в целия свят. Нашият мандат вече обхваща подкрепа и техническа помощ на политиките в областта на съседството на Съюза, което ни позволява да допринесем за сигурността, безопасността и защитата на околната среда по границите на Съюза. Ние редовно приемаме делегации от държави извън Съюза, които проявят интерес към нашият уникален подход за сътрудничество. Така че тук МСА има възможности да изнася решения на Съюза и да популяризира политиката на Съюза в световен мащаб. В заключение бих искала отново да ви благодаря за непрекъснатата подкрепа, която оказвате на ЕМСА и искам да поканя членовете на вашата комисия да посетите ЕМСА както го направи ваша делегация миналата година. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, за този обзор. Очевидно предизвикателствата са сериозни. Контрол на замърсяването, новите технологии, стратегиите и бюджетните ограничения. Започвам дебата и започвам с господин Вин Ван Декамп. Заповядайте. Много благодаря, госпожо председател. Първо, искам да ви поздравя най-сърдечно с добре дошла при нас, госпожо Макович. Харватския ми още не е достатъчно добър, може би не го произнасям правилно името ви. Разбрах, че имате изследвания за изхвърлянето на баластни води. Това е специфичен проблем на индустрията. Имам няколко въпроса. Какво е сътрудничеството между ЕМСА, Фронтекс и Агенцията по морско дело? Имам въпрос, свързан с трафика на хора. Всички ние чуваме непрекъснато за трагедии в Средиземноморието. Отправих този въпрос към вашата агенция още преди години. Как са разпределени задачите между ЕМСА, Frontex и Европейската агенция за контрол на рибарството. Ще ви попитам и за Международната морска организация. Не казахте какви са вашите взаимоотношения с ММО. Казахте, че МСА е мотор на действия в Международната морска организация. А, и а, трябва да а, ние да а, се опитаме да стимулираме американската страна да се грижи повече за а, опазването на чистотата на морското пространство. Също така искам да попитам а, а, какво е актуалното състояние на събирането на данни във връзка с а, емисиите на въглероден диоксид. А, Онова, което интересува нашите избиратели е а, замърсяването с пластмасови отпадъци. А, пластмасовата супа, така да се каже. Кой се грижи за чистотата на водата? Това са частни инициативи или а, агенцията ви участва в това? А, също така искам да попитам, има ли връзка между наблюдението, което осъществявате с дронове в случаите, когато откриете лодка с мигранти? Информирате Фронтекс ли? Предприемате ли някакви действия? Така че това са основните въпроси. Каква, какви са взаимоотношенията ви с а, а, Frontex? А, как действате в Международната морска организация и как чистите морското пространство? Госпожа Андерсен има думата. Много благодаря и от мен сърдечно добра дошла в нашата комисия. Подходящо е да задам следния въпрос. Знаете, че ние работим по законодателството в областта на морското дело и а, благодарение на работата на господин Рике а, успяхме да завършим а, законодателство, свързано с а, обучението и сертифицирането в областта на корабоплаването. Ще това ще доведе до по-голяма конкурентоспособност на европейската морска флота. Има ли нещо друго, което ние можем да направим, за да подкрепим ЕМСА в бъдещата и работата? за да подкрепим всички, които работят в морския сектор. В новия закон има клауза за преразглеждане, която предвижда допълнителна подкрепа за морския сектор. И а, трябва да има съответствие както между европейското законодателство за обучението и сертифицирането, така и а, трябва да се спазват конвенциите на международно ниво за морското дело. Ние много се радваме, че това споразумение, до това споразумение се стигна и искам да ви помоля да го коментирате. Благодаря. Госпожа Фостер има думата. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла на новата директорка на агенцията ЕМСА. Имам три основни въпроса. Вие споменахте Международната морска организация. Действително, ЕМСА трябва да спазва цялото международно законодателство от последните десетилетия. Но въпросът ми е върху кого а, влияете е, в е, рамките на Международната морска организация, защото вие сте сравнително нова организация. А, също така ме интересува въпроса за използването на а, дроновете. Аз работя в сектора на въздухоплаването а, и а, вече има редица организации, които използват а, дронове. А, сега виждаме, освен въздухоплаването, използването на дронове в морското дело. А, и когато гледаме тези големи а, танкери, а, може би не само ги наблюдавате, а има и други аспекти от а, услугата ви с а, дронове. Може би дроновете са много по-лесно технологично решение за справяне с различни други проблеми. Всички деца в училище разбраха за проблема с пластмасовите отпадъци в морето. Може би това също може да се наблюдава с дронове. Но аз съм загрижена за следното. В глобален мащаб отражението върху околната среда от корабоплаването е много силно и се питам как можем да прилагаме законодателството, което създаваме тук. Няма процедура за прилагане, няма предвидени санкции, с което да предотвратим продължаващото замърсяване. Всички установяваме замърсяването, но никой не се бори ефективно с него. И за това искам да попитам вашата организация как вие смятате, че можете да се справите с това. Госпожа Майснер. Благодаря. Добре дошла и от мен на госпожа Марковчич. Поздравление за, вашата, за вашия нов пост. Сега ще продължа на немски. Изключително радващо е, че а, агенцията ЕМСА има директор жена. Аз работих много добре с а, вашия предшественик господин Мюлер, но много се радвам, че вие сега вземате този пост. И за мен а, а, беше много радващо, че имате програми за равни възможности. Аз самата се интересувам от морското дело и смятам, че има много привлекателни професии за жени. А, Погрешно е схващането, че е, в морското дело няма професии подходящи за жени. Трябва да има повече информация за това. Вторият ми въпрос отпадните баластни води много ме интересуват. Аз бях докладчик по приемните съоръжения за кораби и комисията не винаги беше доволна от нашия подход. Ние искахме ЕМСА да бъде много по-въвлечена в темата приемни съоръжения по пристанищата, защото аз бях впечатлена колко много се прави от страна на ЕМСА за опазване на а, чистотата на водите и а, знам, че вие наблюдавате а, как работят тези приемни пристанищни а, съоръжения. А, всичко това предотвратява изхвърлянето на отпадъци в а, водите. А, надявам се, че а, успяхме а, а, да се наложим с нашата позиция до такава степен, че сега ще се провери каква може да бъде ролята на ЕМСА а, в бъдеще. А, има и а, много голям напредък в а, технологиите. А, има много проекти по програмата Хоризонт 2020 година. Аз бях референт на събитие, което ме питаха какво могат да допринесат сателитните технологии за опазването на чистотата на водата. А, сега, на 19 март, по мои инициативи, ще има голяма конференция в Европейския парламент, специално посветена на тази тема. Организирана е от най-високо ниво, от парламента и комисията и със сигурност ще споменем ЕМСА и нейното значение в този сектор. Европейската брегова охрана, не я споменахме до сега, но вие и имате редица задачи и там. Вашите задачи се разшириха в последните години, получихте и от нас някои и вие казахте, че ще се справите с всички тях, но всъщност ви трябват повече средства и повече персонал. Обещавам ви, че и ние в Транспортната комисия е, ще отчетем вашите потребности. Е, не може една е, агенция да се товари с задачи без допълнителни ресурси. Следващият ми въпрос свързан с повече персонал. Искам да попитам откъде, как набирате вашите служители? Те идват от практиката ли или са администрация? Просто ми е интересно. На второ място казахте, че се стремите към по-ясен международен профил. Как искате да постигнете тази цел? Имате международни контакти. Как искате да направите вашия профил по-ясен? Знам, че когато говорим за научни изследвания, за економика в морското дело, имаме много големи амбиции и ако работим по-добре в мрежа заедно, това би било по-добре господин Тейлър. Благодаря, господин председателю. Поздравление за вашия нов пост, госпожо Маркович. Имам три въпроса. Отговорите може би ще бъдат по-дълги. Не сме говорили вече от 5 минути по темата Брексит. Какво е значението на Брексит за, за ЕМСА. Какви услуги вие предоставяте на Обединеното кралство, които биха били засегнати от Брексит? На втория ми въпрос. През последните две години имаше мистериозни случаи на обгазяване по крайбрежието на Обединеното каралство. Имаше стотина човека, които постъпиха в болница. Вашият предшественик обясни, че нямате подходящо оборудване, за да идентифицирате происхода на този изтекъл газ. Вие споменахте, че се използвате технологиите на а, дроновете. Аз искам да попитам а, дали вече разполагате с тази технология, включително и за случаи на разкриване на такива течове на газ. А, също така стана ясно, че МС ще отговаря за безопасността на петролните платформи и предотвратяване на замърсяването. Питам се как напредвате с работата си по тези теми. Благодаря, госпожа Арна. Госпожа Арното, благодаря. Двата въпроса които ме интересуват, са връзките с агенция Frontex и, и какво може да предприеме ЕМСА във връзка с замърсяването на моретата и океаните с пластмаса госпожа Клон. Благодаря, добре дошла, пожелавам ви успех. Както казахте, корабоплаването и морското дейност е, имат огромно значение с оглед е, на търговията. В е, встъплението си очертахте предизвикателствата, свързани с комуникацията, замърсяването, климатичните изменения – взаимодействието с Фронтекс и граничната и брегова охрана. Това са въпроси, които вече бяха зададени. И аз искам да попитам, има ли взаимодействие с вас? Ние разглеждахме досиета, свързани с пристанищните съоръжения в парламента има силна подкрепа за вашата дейност. Тя се разширява, технологиите непрекъснато напредват. И така взаимодействието ви с другите агенции. Трябва какво, какви ще бъдат последиците, когато Великобритания стане трета страна?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 благодаря. Добре дошла, госпожо директор. Вие говорихте за устойчивостта и споменате нови технологии, като втечнени природен газ. Всичко това е известно. Но един много прост вариант, на който не ви трябват а, а, иновации, е забраната за използване на а, отпадни продукти от преработката на петрол, така наречените тежки масла този а, е, отпадък просто попада в а, е, въздуха, а може да се събира и да се използва. Той обаче е много вреден за климата. И за това а, е, този продукт трябва да се забрани изцяло. Има такива региони, в които това е факт. Но ще ви кажа, че ако го замените с обикновен дизел, а, дизела се смята вече за недостатъчно чист. Но тежките масла, ако се а, по, намали тяхната употреба а, с 0,5%, вече би било добре, понеже те са 500 пъти по-вредни от а, дизеловото гориво. А, и ако се има предвид Парижското споразумение и всички други споразумения за опазване на околната среда и климата, искам да попитам защо не се обърне внимание на сектора на корабоплаването, където се използва това толкова замърсяващо гориво. Опитваме се да спестим емисии в домакинството и така нататък и игнорираме най-големия замърсител корабоплаването. Всеки път задавам този въпрос в рамките на този дебат. Колежката ми Газина знае това. Искам да попитам, има ли някаква промяна? или действате както до сега и чакате течения природен газ, който може да бъде въведен в употреба чак след 20 години и също е скъп. Благодаря, господин Крамер. И сега давам думата на директора на агенцията. Много въпроси имаше към вас. Благодаря. Много бяха въпроси, Очевидно е, имате силен интерес към темата. Ще се опитам да отговоря на всички. Ще ги групирам е, по тема. Имаше няколко въпроса за сътрудничеството в областта на бреговата охрана. Както може би знаете, това сътрудничество е институционализирано с изменения към регламентите за е, ЕМСА и за Фронтекс. Така че сега това е част от нашите регулаторни задачи. Сътрудничеството е засилено От 8 задачи за брегова охрана, 6 се осигуряват от ЕМСА. Ние се гордеем с това сътрудничество. И по този начин ние сме в, в центъра на дейността по размяна на мнения за бреговата охрана. Ние предоставяме информация на всички потребители, както двете агенции, Frontex и агенцията за контрол на риболова, но и други агенции. Разработили сме интегрирани морски услуги за тази цел. Непрекъснато изграждаме нови източници на информация, работим и по начина на събиране на информация за, ето за това използваме дронове, за, ето за това искаме данните да се съхраняват в облак, за да можем да разширим услугите, които предлагаме. И за това а, увеличаваме своите знания и умения в областта на технологиите. В контекста на сътрудничеството ние ще сътрудничаме сътрудничим рамката за сътрудничество и ние ще осигуряваме екологичното обучение в областта на бреговата охрана. Сътрудничеството в областта на бреговата охрана обхваща широк кръг от въпроси и разбира се, тук се съобразяваме с националните администрации. Дроновете в момента летят, се използват за националната администрация за, за Португалия, използват се и от Frontex, така че снимките от тези полети се събират от нас, но се предоставят на тези администрации, които имат нужда от нашите услуги. Що се отнася до международните организации, когато говорим за корабоплаване, е, основната организация е Международната морска организация – ЕМС вече участва активно в дейността и чрез Европейската комисия. Ние сме, ние сме част от делегацията на Европейската комисия в Международната морска организация. Ние предоставяме техническите знания – Ние работим активно, но предвиждам допълнително активизиране на сътрудничеството, като предоставим сътрудничество по програмата за техническо сътрудничество на Международната морска организация. Това е програма за развиващи се страни по света. Надявам се да получа подкрепата на Европейската комисия. Ние сме разраб... направили списък страни, които са особено важни за нас и като разработим нужните решения, можем да създадем условия за равнопоставеност за европейския бизнес. По този начин ние ще гарантираме европейски вашите решения, особено когато говорим в областта на безопасността и околната среда. Ето тук виждам аз ролята на ЕМСА в Международната морска организация. Бих искала обаче ЕМСА да участва и по-активно при засилването на сътрудничеството с другите организации и това е МОД. Имаше и въпрос свързан с, Америка, с, с морските работници. Поздравявам ви за измененията към директивата. Има обаче един обхват с инструменти на МОД – чрез ЕМСА може да помогне като осигури обучение на съответните национални администрации. Не възнамерявахме да говорим за морските работници, тъй като ние посещаваме държавите членки комисия е тази, която гарантира хармонизирано изпълнение на регламента. Но в тази област ние навлязахме в нов етап с виртуална реалност, с симулатори. Те ще ни дадат възможност да разширим услугите си за администрациите и за индустрията към услугите, които предоставяме на морските работници. Има област, в която ще работим по-активно и това е развитие на професията на морските работници – с комисията започна кампания в тази насока. По отношение на пластмасата, аз вече споменах, че в новата ни стратегия ние ще анализираме възможността ЕМСА да участва по-активно Както в превенцията, мен винаги ме интересува повече превенцията, тъй като повече превенция означава по-малко действия след възникване на събитието. Ние разполагаме с снимки в интегрираната база данни. Благодарение и на тях ще можем да участваме в премахването на пластмасата. Това не е толкова лесно от техническа гледна точка. Дроновете е, ряд, рядко установяват наличието на микропластмаси. Те могат да установят наличието на по-големи обекти, като бутилка от вода, но не микропластмаса. Тук разчитаме на нови технологии. Аз вече разговарях с представители на индустрията за това как да се използва по-малко пластмаса в кораби. ЕМСА отговаря за замърсяване от корабите, а не замърсяване на бреговете. Ето защо е, един от вариантите е да се приемат мерки за намаляване на използваната пластмаса в корабите. Сега бяха споменати дроновете няколко пъти. Дали те могат да се използват в операции по, спасяв... по издирване и спасяване? Дейностите на дрон се поръчват от държавите членки и съответната агенция. Ние изпращаме снимките на онези, които осъществяват операциите на място, т.е. националните власти. Това е тяхно е, суверенно право и задължение. И така ние изпращаме информацията. Също така помагаме при много операции за издирване и спасяване, като предоставяме информация и като предоставяме ноу-хау по технически въпроси. Сега за дроновете. В момента използваме големи дронове, съоръжени с различни съоръжения. По този начин ние създав... събираме информация за емисията от корабите. Равните възможности. Това също беше въпрос или коментар, както казах. Това ще бъде един от въпросите, който ще бъде заложен и в плана, и в стратегията. Ние работим заедно с индустрията и аз работя по разяснителни кампании, които да бъдат насочени към засилване на присъствието на жените в сектора. Във висшето ръководство има три жени на двама мъже. Резултатите са добри. Някой спомена, мисля, че беше госпожа Клун, приемните пристанищната инфраструктура. Ние вече имаме мандат за осигуряване на хармонизираната за хармонизираното прилагане на директивата за пристанищна инфраструктура. Разработихме и насоки в тази насока. Споменахте управлението на баластни води във връзка с пристанищната инфраструктура. но тъй тъй като се говори повече за съоръжения на кораб, потребността от пристанищна инфраструктура, е, потребност от пристанищна инфраструктура не са много големи. Ще предстои ни много работа с баластните води, но повече от гледна точка на корабите – също така са разработени насоки за управление на пристанища. С този инструмент ще се осигури хармонизирано изпълнение. Има обаче и какво да се приеме във връзка с съоръженията на борда. Има и несигурност за инструментите за проверка на съответствието. За спътниковите програми ние разширяваме своите възможности чрез програмата Коперник и други, тъй като това е много важно. Ние не можем да използваме дронове с дълъг обсек без сателитни снимки. Също така с сателитните снимки ще можем и тук искам да ви поздравя за много мъдрото политическо споразумение за единното европейско гише за морски услуги. Ние ще подпомагаме при изпълнението на това решение, като използваме сателитна технология. служители във връзка с служителите. Много се радвам, че при нас работят професионалисти в областта на морското дело. Имаме способни професионалисти а, с предишен опит в морското дело. Това е много важно, за да можем да изпълняваме задачите си. А, възложени от комисията да и държавите членки. Също така имаме много специалисти по информационни технологии. Наскоро а, развихме информационните си възможности. Ми, ние прилагаме цифрови решения. Последни, следващите 5 години бих искала да се цифровизират всичките ни вътрешни процеси. Хората, разбира се, ще могат да разговарят помежду си, а не само да изпращат имейли, но тази, тези технологии би трябвало да ни направят още по-ефективни. За Брексит. Направихме това, което направиха всички агенции, подготвихме се за всички възможни сценари. Ние не взимаме политическите решения, но сме направили всичко възможно, положили сме всички условия, всички усилия, за да сведем до минимум въздействието върху а, опазването на безопасността забраната на мазута. Много бих искала това да стане. Това е личното ми мнение. Аз не съм политик. Вие сте политиците. Много е направено в областта на преминаване към альтернативни горива. Не бива да забравяме, че корабоплаването е глобален сектор и не е възможно ние в Европа да вървим в една посока, света да върви в противоположна, но можем да търсим най-добрите решения и правим това чрез представителствата на държавите членки в Международната морска организация. През май ще се разработи плана за действие. Успоредно с това и специалистите работят по технологични решения, които да определят оптималните горива за конкретни кораби. За някои съдове имаме втечнен природен газ, но това не е на окончателното решение. Има емисии, но и затова трябва да видим как ще стоят нещата с водорода. В момента, в който разполагаме с технологията, ще можем да говорим за забрана. Надявам се, че отговорих на основните въпроси. Ако има допълнителни въпроси, съм на ваше разположение. Да, вие бяхте много точна. Благодаря ви че отделихте време да отговорите на всички зададени въпроси и че дойдохте да се срещнете с нас. Искам да ви пожелая успех е, начало на Агенцията по морска безопасност. Вие ни очертахте една много ясна пътна карта. Благодаря ви. Thank Et j'ai vu que dans cette commission... В тази комисия имаме един много млад депутат, много послушен. Как се казваш? Може да включите микрофона. Тоничка. Тоничка. <laughs> Ние всички работим тук за теб и за твоето бъдеще, така че си добре дошла в нашата комисия. Але, <laughs> nous continuons notre... Ну <laughs> continuons... Продължаваме работата ни. Сега ще Продължим заседанието при закрити врата. За обратна информация относно тристранните срещи ще изслушаме координаторите, така че моля онези, които нямат право да участват в това заседание, да напуснат залата.